Good afternoon, ladies and gentlemen. Добър ден, госпожи и господа. Let me welcome you in Brussels. Добре дошли в Брюксел. Предстоят ни два дни много усилена работа. За съжаление, нашият председател днес не може да председателства заседанието ни. Ще го председателствам аз. Настъпили са известни промени в програмата, но в сравнение с първоначално предвиденото. Нека ви запозная с дневния ред за днес и за утре. Днес, след изслушването, ще обсъдим точка 7 а именно информация за посещението на делегация на нашата комисия в ЕНИСА, Агенцията за мрежова информационна сигурност на Съюза. Първоначалната точка 6, споразумението с Бразилия, ще бъде обсъдена утре, след като бъдат обсъдени всички останали точки от дневния ред. Ако няма коментари, дневният ред може да се приеме с предложените в него изменения. Съгласни ли сте с тези предложения? Явно да. Благодаря ви. Нека започнем с публичното изслушване за законодателния акт за киберсигурността. Добре дошли на четирима наши гости, Изслушването ще бъде разделено на две части. В рамките на първата част ще изслушаме двама експерти, господин Шапхюзер и госпожа Мегре. Искам да помоля всички гостуващи ни експерти да спазват регламента, а именно по около 8 минути са встъпителни думи. След това докладчиците и докладчиците в сянка ще имат възможност да вземат отношение в рамките по на 2 минути. След тях ще има възможност за всички останали да се изкажат в рамките по на една минута. Предстои да обсъдим законодателния акт за киберсигурността. Комисията прие предложение за регламент за законодателния акт за киберсигурността на 13 септември 2017. Регламентът се състои от две части. Продължение и актуализиране на мандата на ЕНИСА. Във втората част се урежда схема за сертифициране на киберсигурността на доброволен принцип. Водеща комисия по това законодателно предложение е нашата комисията по енергетика и промишленост. Продължават обсъжданията за компетенциите. Добре дошли на докладчика Ангелика Ниблер. Не я виждам тук в залата. Надявам се, че ще участва в заседанието ни и на господин Ян Филип Албрехт, който замества докладчика по становище на Комисията по защита на потребителите и вътрешен пазар. Комисия Инко. Надяваме се, че и той ще се присъедини към нас. Сред нас е и представител на Европейската комисия. Това е госпожа Деспина Спано, директор на отдел Цифрово общество, доверие и киберсигурност – сред нас е представител на ЕНИСА, това е господин Пърсър, ръководител на отдел основни операции. Нека ви уведомя, че представянето на предложението на комисията за акта за киберсигурността най-вероятно ще се състои идната година на 23 януари. Както вече обявих в началото, изслушването ще бъде разделено на две части. След уводните думи от страна на нашите гости, всички ще имате възможност да зададете въпроси или да направите изявления. В рамките на първата част ще обсъдим преразглеждането на регламента за ЕНИСА. Давам думата на първия ни гостуващ експерт, господин Герхард Шапхюзер, заместник председател на Федералната служба за информационна сигурност. Господин Шапхюзер встъпи в тази длъжност на 1 януари тази година. Той е завършил университета в Мюнстер, специалност математика. Придобил е докторска степен по математика в университетите Мюнстер и Хаген. През ноември 1991 година господин Шапхюзер е встъпил в длъжност в БСИ, Федералната служба за информационна сигурност. Вече от 26 години работи там. Той е експерт по криптология, информационна сигурност, изпълнение и надзор. Представих ви накратко, господин Шапхюзер. Имате думата. Благодаря, уважаеми господин Кохличек, уважаеми госпожи и господа депутати, госпожи и господа. Радвам се да участвам в днешното ви заседание. Благодаря ви за възможността да се изкажа по законодателния акт за киберсигурността. В този мандат се предвижда нов мандат за ЕНИСА и по-точно рамка за сертифицирането на киберсигурността на информационно-технологичните продукти. Още от 2004 година насам Германия отблизо следи изграждането и на тази агенция. Още от самото начало в този процес участва нашата служба за киберсигурността и НИСА се възползва от нашата работа. Същото въжи и за нас. Всички от тогава насам имаме интерес ЕНИСА да функционира добре, за да се постигне високо ниво на информационната сигурност в Европейския съюз и европейските органи и институции. Основната функция на ЕНИСА според нас е да влезе в ролята на основен компетентен партньор в рамките на Европейския съюз по въпроси свързани с мрежовата информационната сигурност т.е. да изпълнява функциите на ключова отправна точка. Какво разбирам аз под това? Разбирам предоставянето на експертни познания и консултиране по въпроси относими към тази област, подпомагане на държавите членки европейските институции при изграждането на капацитети, както и при разработването и прилагането на европейски политики. Разбирам също така и насърчаването на сътрудничество на ниво Европейски съюз между, между всички заинтересовани страни, например чрез обмена на челен опит. ЕНИСА, като се има предвид значимостта на мрежовата информационната сигурност към момента, не разполага с достатъчен капацитет. През 2017 година в цяла Европа и по света Имаше кибератаки, които поставиха на дневен ред въпроса за ролята на държавите, политиците и обществата по отношение на киберсигурността. Продължава процесът на цифровизиране на обществото, т.е. тази тема ще бъде все по-значима за нас и в бъдеще. Предложението на комисията за нов регламент за ЕНИСА, като се има предвид това, уместно предвижда постоянен мандат за ЕНИСА. В Германия ние категорично приветстваме това. Обявяваме се също така и за значително увеличаване на ресурсите на ЕНИСА, така че агенцията по-добре и по-ефикасно да изпълнява функциите си. Следва да изтъкнем най-вече значението на ЕНИСА при изпълнението на регламента за мрежова информационна сигурност от 2016 година. Много е важна ролята също така и на други структури, като групата за сътрудничество. При оценката на ЕНИСА Германия като цяло може да направи положителни констатации, най-вече защото ЕНИСА предоставя единствени по рода си за държавите членки услуги, под формата, например, на препоръки за изграждането на национални екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност. Агенцията работи също така по координирането и организирането на учения в цяла Европа. Освен това, организира и провежда Европейския месец на киберсигурността, ключова инициатива при предоставянето и разпространението на информация. Законодателният акт за киберсигурността отчита постигнатото от ЕНИСА, поради което и предвижда постоянен мандат за агенцията. В регламента са предвидени и нови функции за ЕНИСА, като, например, в рамките на новата система за сертифициране на киберсигурността. Освен това, не се взема предвид в законодателния акт на дейността, която извършват държавите членки в областта на сертифицирането. Прилагането на Европейската рамка за сертифициране в настоящия и вариант, според нас, ще отслаби дейността на ниво държави членки като ще се стигне по-скоро така до намаляване на нивото на сигурност. Като се има предвид, че продължава цифровизацията и се повишават заплахите, понижаването на нивото на сигурност би било контрапродуктивно. Ние от Германската служба за киберсигурност ще вземем отношение по този въпрос по-нататък днес. Освен това, се предвиждат и нови функции за ЕНИСА на ниво оперативно сътрудничество. Така, например, агенцията следва да изиграе важна роля при координирането, при кризи, засягащи цяла Европа. Освен това, агенцията следва да разполага с капацитет за последващ анализ на инциденти с киберсигурността, както и да разполага с способности за работата по инциденти с значителни последици, в случай, че това бъде изискано от някои държави членки. Това са много високи очаквания по отношение на оперативния капацитет за киберсигурност в Европейския съюз. Скептично сме настроени във връзка с това, тъй като според нас киберсигурността е част от националната сигурност, т.е. спада основно към компетенциите на държавите членки. Като се има предвид разпределянето на компетенциите между Европейския съюз и държавите членки, както и принципът на субсидиарността и пропорционалността, то следва основната част от компетенциите да е на ниво държави членки. Прехвърлянето на компетенции на европейско равнище би могло да доведе до отслабване на последователността на действията от страна на държавите членки. Опитът ни показва, че почти няма друга област, в която да е толкова голямо значението на доверието към действащите лица на национално равнище. В тази област се изискват детайлни познания, както и близост до целевата група. Независимо дали става дума за публичната администрация, гражданите или бизнеса. Това става видно най-вече в областта на така наречените критични инфраструктури. В тази област, съгласно принципа на субсидиарност, взаимодействието с бизнеса и националните органи за надзор следва да се извършва на ниво държави членки. Второ, и това е един аргумент, който е свързан най-вече с картината с киберсигурността в Европейския съюз. Вече има действащи лица на ниво Европейски съюз. Така, например, разполагаме с екипа за бързо реагиране при компютърни инциденти, който предоставя оперативни услуги на европейските институции и агенции. Този екип е част от мрежата за реагиране при инциденти с компютърната сигурност той е на оперативно равнище в състояние да предоставя на институциите и органите на Европейския съюз подходяща информация, например под формата на анализ на обстановката в случай на инциденти. А що се отнася до оценката на общо европейските рискове за киберсигурността, трябва да имаме предвид, че става дума най-вече за национални кризи с европейски компонент. Принципът на субсидиарността не може да не се спазва при управлението при кризи в областта на киберсигурността. И НИСА ще доведе до допълнителни ползи в общоевропейски план, ако подкрепя сътрудничеството между държавите членки, като те сами трябва да вземат решение за нивото на това сътрудничество. Прехвърлянето по закон на компетенции в областта на киберсигурността към европейското ниво няма да насърчи доверието. Може също така да отслаби вече установени национални структури за управление при информационно-технологични кризи а функциониращите национални структури и подсилването на наличния капацитет във всички държави членки ще са в основата на едно успешно управление при кризи и в цяла Европа. Най-вече обменът на оперативна информация и изграждането на специални структури и агенции с оперативни функции при анализа на обстановката е нещо, към което се отнасяме критично. Вместо това трябва да има обща осведоменост за обстановката на ниво държави членки, която да е в основата на оценката на конкретното положение. Какво мога да кажа в заключение? Според мен трябва да заложим на качеството и осъществимостта ЕНИСА следва да подкрепя държавите членки при установяването на структури на национално равнище и прилагането на национални политики. Не бива на агенцията да се възлагат неизпълними функции на оперативно равнище. Така ще се създадат само неуместни очаквания. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на господин Шапхюзер. Много Интересна е вашата гледна точка. Със сигурност можете в продължение на часове да говорите по темата. Специалист сте в областта, но трябва да побързаме, тъй като времето ни е ограничено. Благодаря ви. Я позволете да дам думата на госпожа Мерле Мейгре, втория наш оратор, която е директор в, работи в центъра за, на НАТО, на Център за отбрана, от тя оглавява, заема тази функция от септември тази година. Преди това тя е била съветник на президента на Естония по въпросите на сигурността за периода 2012-2017 година, като и оглавявала звеното за свръзка с НАТО в Киев и е оглавявала екипа за присъединяване на Естония към НАТО. Тя е учил в Кингс Колледж, университета в Тарто и други. Също е учила в института Джон Хопкинс в Болония и в Института за политически науки в Париж. Имате дума. Благодаря, господин председателю, уважаеми членове на комисията. Аз не ще говоря в качеството на външен човек и независим експерт. Аз ръководя центъра на НАТО. Е, това е център в Естония за изследвания и, и изпълнявам функцията на съвета по сигурността на естонския президент. Е, в е, нашия център по кибернетика в НАТО. Имаме представители на 20 нации от Европейския съюз и НАТО, които обхващат различни, идват от различни сфери и работят в областта на изследването, обучението и работи в областите технология, стратегия и оперативни дейности. Мисля, че осъществяваме дейност, която е единствена порода си. Ние работим на базата на практически опит за е, сигурността на Европа и държавите членки. Надявам се, че ще се съгласите с мен, че непрекъснато нараства броят и разнообразието на кибератаките и Европейския съюз трябва да бъде в състояние да им отстоява новия мандат, който ни бе възложен в момента Ролята на ЕНИСА ще нарасне в областта на сътрудничеството, управление при кризи, както и защитата на критични инфраструктурни обекти. Именно за това от 2000, тъй като след 2010 година ние отговаряме за проекта Кибер Европа, Cyber Europe и това разширява нашите задачи. От тук на след не ще говоря на базата на собствения си опит. Е, както като ръководител на нашия Център за киберсигурност, така и като бивш национален консултант по въпросите на киберсигурността. Смятаме, че практическите занятия са най-добрият начин за развиване на умения и изграждане на капацитета. Подобни начинания от, са от огромно значение за киберсигурността. Много е важно да разкрием различните поводи за загрижност в областта на киберсигурността. Така се разработват стратегически насоки за действие в реални условия. Под шапката на НАТО, под егидата на НАТО, всяка година ние организираме или подпомагаме организацията на съвместни упражнения и е, учения в НАТО, така наречените Lock Shield. Това е една и широкото и мащабно в международен мащаб начинание. То се организира от 2010 година за подготовка на специалисти по техниката, по логистика и всякакви други сфери, други от сферата на киберсигурността постигат се ясни, отстояваме ясни и категорични цели. Те са полезни както за гражданите, за цивилните служители, така и за военните, за да осъзнаят в какво се състоят техните системи. Целта е да разберем как отделни нации трябва да отговарят на кибератаките и какви са възможностите за оценка правни и дипломатически. Така ние работим в условията на реална кибератака. Надяваме се такава никога да не преживеем в реалния живот. Обучаемите екипи решават задачи, как се докладва техническото развитие в понятна за хора форма. Как понякога техни, техническите става дума за информация, която специалистите могат да изпратят до органите на държавите и съответните ръководители, защото постоянно се оказва, че това е, е слабо звено. На, втори, на второ място правните въпроси, защото въпросът за кибератаките от правна гледна точка не е, е изяснен и тук, разбира се, зависи от обхвата на операцията защото едно е да бъдат да, да оценяваме едно посегателство върху вебсайта на компания, друго е да се посегне или да се пробие системата за управление на ракети. След това различните медии защото в този сегмент от игрите участниците могат да изложат и внимателно, внимателно преценят изложат своята гледна точка. В обобщение, каква е ползата от такива обучения? Ние смятаме, че такива мащабни упражнения, като Локшилд, киберкоалицията на НАТО, дават уникална възможност на националните екипи да се ориентират в сложни киберситуации в условията на техния всекидневен труд. Каква е рецептата за успеха? Преди всичко от решаващо значение е да имаме общ поглед и да не се губим в детайлите. Много е важно първоначалната стратегия да бъде постоянно адаптирана с условията. По този начин е, идеята е да се предотвратяват последващи атаки. Това обучаваме нашите хора. Нашия център и Естония притежава е, и богат собствен опит. Ние сме има ли сериозни кибератаки през 2007 година, които и провокираха първата първия обществен дебат за отражението на подобни кибератаки върху националната сигурност. Изводите бяха, че е, кибератаката е осъществена от е, различни формирования, държавни, военни и участие на отделни лица е, така или иначе основната е, отговорност се поема от националната държава, но с помощта на Европейския съюз и НАТО. И е, проблемите от 2007 година бяха решени чрез сътрудничество, чрез е, взаимодействието е, на експерти от частния сектор и обществения сектор. Говорим за експерти по киберсигурността. Важното е държавите членки да се опознават, да опознават своите способности в киберсигурността. Не е мисия невъзможна да имаме общо европейска а киберсигурност. Но, но на първо място е важно да укрепим позициите на държавите членки. Благодаря. Председателят, благодаря, госпожо. А сега, съгласно нашата програма, ще предложа представители на всички политически групи, докладчици в сянка, да направят изказвания в рамките на две минути. След това по за минута ще могат да направят изказвания всички останали членове на групата след това, на комисията след това ще дадем думата за отговор на нашите гости. И след това е, ще чуем господин Кърсо от Ениса и е, ще чуем представителя на Европейската комисия за е, три минути. Това е времето, с което разполагаме. Госпожа Ангелика Ниблер е НЕП. Благодаря, господин председател, благодаря и на нашите експерти, които се отзоваха на поканата да ни запознаят с, своя опит и знания. Подробно ни въведохте в темата, ще бъда кратка. Европа трябва да играе по-важна роля в областта на киберсигурността и за нас като евродепутати въпросът е как да създадем ам, как да постигнем сигурност за нашите граждани в този свят на интернет. Сигурност за нашите граждани, обществени и частни структури, както и за европейската демократична култура и структура. Това, което предлагате е много ценно. Аз споделям мнението ви, че ЕНИСА трябва да получи подкрепление като персонал и като средства. Трябва да има ясно целенасочена задача и подобно на всички агенции в Европа, ЕНИСА трябва да получи по статут на постоянна организация. За по-късно ще говорим за сертифицирането и е, това е също, предложението по този въпрос също е интересно. Тук нямам окончателна позиция относно дейностите на държавите членки и на европейско ниво. Но ползвам случая, за да поставя следния въпрос по съвсем простички съображения господин Шапхюзър, говорихте за положението в Германия. И наистина Федерал... Националното бюро е, е добре подготвено и оборудвано. Не, не съм запозната с положението в останалите 27 държави членки. Бихте ли споделили своето мнение и своята предценка? и дали няма възможност с дейности, включително по линия на ЕНИСИЯ, ЕНИСА, да повишим нивото на киберсигурност и в другите държави членки. Според мен това има смисъл. Живеем в веб пространството и всички трябва да работим с споделено ноу-хау. За нас в Германия нещата са решени, но мисля, че трябва да помогнем на нашите европейски съграждани да изградим по-силни структури, които излизат извън обичайната координация. Мисля, че ако използваме единния пазар, ако искаме да гарантираме сигурността, се нуждаем от европейска отбрана. По-късно ще говорим за сертификацията и тогава ще споделя своите мнения, но нека не забравяме, че киберсигурността отваря широки економически възможности за нас в Европа. Нека ги използваме. Благодаря, госпожо Ниблер, казва председателят от е, името Петър Корумбашев от името на социалистите и демократите. Председател, е, за мен е много внимателно изслушах изказването на господин Шапхюзер. Особено в финала прозвучаха така едни нотки да не възложиме по-големи надежди на Европейската агенция за киберсигурност. И за мен наистина е интересно, тъй като очевидно, за да създадем силна Европейска агенция за киберсигурност, ще трябва да се, преодолее, да се преодолее както егоизма на отделните държави членки, така и егоизма на отделните видове служби, които по някой път се проявяват на ниво държава членка. До каква степен смята господин Шапхюзер, че трябва да бъдат запазени правомощия на националните служби и какви, служби, какви правомощия могат да бъдат дадени или прехвърлени към Европейската агенция за а, киберсигурност, тъй като очевидно, за да може да действа тя ефективно, тя трябва да има сериозни правомощия, а не да създадем поредната квази институция, която изглежда, че може да отговаря за европейската киберсигурност, но всъщност има един само информационен характер или характер на обмен на информация, но без сериозни правомощия да се действа. А, въпросът ми към госпожа а, Майгре беше, аз се радвам на презентацията за това какво се прави в а, НАТО и това е чудесно, че има конкретни действия. Но въпросът ми отново е по отношение на координацията между отделните институции ще може ли отдела, с който, <clears throat> на който тя е директор, по-точно центъра, на който тя е директор, и ЕНИСА да работят заедно, тъй като до този момент да кажем, че има какво да се желае в областта на това да се обменя информация и да се действа заедно. Тоест отново този егоизъм, за който говоря, който е продиктуван от това, че просто става дума за две отделни структури, които функционират по различен начин очевидно се отразява на това, че комуникацията не е на нивото, на което бихме искали, да не говоря за ниво на общи действия. А ние очевидно бихме искали да видим по-сериозни общи действия в бъдеще. Благодаря ви. Так, děkuji. Hvala. Благодаря. Благодаря. Третото изказване е на представителя на ЕКАРЕ господин Тошневски. Благодаря за думата, господин председателю. А, аз ще се присъединя към казаното от колегите, които изразиха мнение, че, че да трябва да се работи в областта на хиберсигурността. Да. Отражението на кризите и зависимостта от е, IT системите е много по-сложна и това е просто ужасно примамливо за извършване на кибератаки. Трябва да направим всичко по силите си, за да постигнем максималното. Два въпроса. Първо, към господин Шапхюзър. Мисля и аз, че ЕНИСА трябва да получи по-сериозна подкрепа, но предпочитам тя да играе ролята на високопоставен координатор, защото не мога да си представя как така <clears throat> можем да напълним една голяма общоевропейска организация с експерти от всички области това много скоро ще се окаже контрапродуктивно. Трябва да се помисли за по това, но Важното тук е да бъдат привлечени националните участници, да укрепим мрежите от експерти, включително привличайки и частни субекти. Смятате ли, мислили ли сте как би действал такъв модел, защото обменът на информация е от ключово значение за подобни е, организации. И втория ми въпрос. Сътрудничеството между действащите агенции на Европейския съюз как се осъществява това сътрудничество, защото има много задачи в тази функция. И така, госпожа Кая Калас, радваме се да да я видим чисто професионално и лично вече. Надявам се сте добре. Слушах внимателно изказванията и благодаря и на двамата оратори. От казаното от господин Шапхюйзър разбирам, че държавите членки имат и трябва да имат правомощия, защото и те системите се управляват от държавите членки и тази, тези правомощия трябва да се запазят. Госпожа Майле Мегре говори, Мерле Мегре говори е, за това, че трябва да обхващаме цялата ситуация в поглед, за да взаимодействаме добре. И така, моя въпрос е, ако не сме съгласни задачите да се осъществяват на ниво агенция, къде остава общия поглед, ако всяка държава членка ще действа сама за себе си а чухме, че съществува голяма неохота за споделяне на информация. А пък лошите, както знаем, си разменят информация за разлика от добрите. От добрите. Така че е, едно посегателство върху една държава членка може да помогне на друга държава членка да я избегне или предотврати, извличайки съответни полки. Същото се отнася и за фирми, които работят в една или друга държава. Моят въпрос, ако не сме съгласни на общо европейско ски подход и, или агенция, как да накараме държавите членки да осъществяват резултатно сътрудничество. Благодаря. Председателят, благодаря от името на зелените. Има ли тук от политическата група на зелените? Очевидно не. Европа на нациите и свободите. Криста Левашлие. Ле Шевалие. Но, но, Нямам въпрос. Не, е, ще изслушам за сега. Председателят, благодаря. Така, нека да е, пристъпим към втория кръг. Е, първото изказване Ева Кайли, социалисти и демократи. Uh, благодаря, че говорихте за новия мандат. Това е важна стъпка, която показва, че сме решени да решим заедно киберпроблемите. Говореше за сертифицирането. Трябва да се повиши също и доверието към продукти и услуги. Нека кажа няколко неща. Първо да поясните, в случай, че има голяма кибератака в Съюза, как може това да се случи и как ЕНИЗА ще може да направи необходимото, за да изигра оперативната роля, която споменахте, без намеса на държавите членки? Не само да координира, но да има и оперативна роля, да направи нещо по-конкретно. След това, може ли да подкрепим развитието на цифрови умения? в училищата трябва да има курсове за това, как да се предпазим от такива нападения. От Новите технологии представляват и предизвикателство. Не става дума само за личните данни, а, става дума и за роботика, изкуствен интелект. Смятате ли, че това трябва да е разширената роля на Ениза? Там има много предизвикателства. Може ли това да остане в държ... ръцете на държавите членки? Според мен не би било много смислено, тъй като интернет няма граници. Отговорът трябва да е общ. Как виждате сътрудничеството с други агенции в такъв смисъл? Това бяха въпросите. Благодаря. Thank you very much. И аз ви благодаря. Сега госпожа Муди. No? Okay. Не, добре, чудесно. Eh, señor Soligno. No? So that's splendid. Това е чудесно. Всички въпроси бяха зададени вече. Господин Шапхюзер и госпожа Мейгър ще отговорят на въпросите, които бяха зададени. Нека да добавя. Положението е деликатно. не само в тази сфера, но и сферата на различните услуги, като електроснабдяване и така нататък, тъй като и това е вид услуга. Отговорностите на отделните държави са изключително важни за нашите граждани. Как обаче да се координираме посредством ЕНИЗА по-добре и Би било отлично във всяка държава да има обучение в този смисъл. Както НАТО обучава експерти, вие го споменахте, Армията обаче е нещо отделно. Голямата част от населението обаче иска обща защита на данните, тъй като войските или въоръжението е много малка част а, електроснабдяването, транспорта и така нататък са много голям. Заповядайте. Ще се опитам съвсем накратко да отговоря на въпросите. По първия въпрос Германия е за постоянен мандат за ЕНИСА. Обявяваме се и за повече ресурси за агенцията. Това е изключително важно според нас. А какво е положението в останалата част от Европа? Не би ли било добре да се установят хоризонтални структури? Мисля, че в много държави членки има още какво да се направи в това отношение. Смятам, че става дума за функции, които спадат към компетенциите на държавите членки. Т.е. на ЕНИСА трябва да се пада задачата по изграждането на капацитет в държавите членки, например чрез консултации. По-нататък ще обясня защо мисля така. По въпроса за силно изразените национални егоизми, според мен ЕНИСА няма да встъпи в конкуренция с държавите членки. Тя ще допълни структурите за киберсигурност, например в Германия. Държавите членки играят много важна роля при класическите процеси за реагиране при кризи. Атомните електроцентрали, например, са обект на надзор от страна на национални структури. Т.е. ако има кибератака срещу тях, автоматично при координирането ще се намесят националните компетентни органи. Т.е. на държавите членки се пада много зна... значима роля. На ниво Европейски съюз може да се направи още много повече по въпроса на координирането. Но Слух е, че има аналогов свят и киберсвят. Има само един свят и това е все по-цифровизираният свят, в който живеем. А, каква трябва да е ролята на Ениса? Според мен много е важно тя да предоставя информация, да работи за изграждането на капацитет – да работи и в областта на ученията. Ученията са изключително важни, основна предпоставка за това да се справим с реални кризи. Защото само при ученията можем да установим къде са слабостите в структурите. Взаимодействието с други структури, като например с Европол, според мен борбата срещу киберпрестъпността може да се насочи в посока Европол чрез националните органи, но няма нужда националните органи да минават през ЕНИСА, за да стигнат до Европол. Европол може да изиграе роля, например, когато предоставя информация за обстановката и при това може да прибегне до ЕНИС. И екипите за бързо реагиране при инциденти с компютърната сигурност. Вече 26 години работя в областта на киберсигурността и това ме е научило на смирение. Преди година бе приета директивата за мрежова информационна сигурност, важно е според мен да има последователност при прилагането и, например, в областта на изграждането на капацитет. Класическите процеси за реагиране при кризи трябва да се насочат към възстановяването. За целта е необходимо силно координиране на ниво Европейски съюз, при което основна роля може да изиграе ЕНИСА. По въпроса за сертифицирането, мисля, че ни е необходима европейска рамка за сертифициране, но тук е важно вече съществуващите структури да бъдат доразвити, т.е. няма нужда от революционни промени мисля, че не отговорих правилно само на един въпрос, а именно дали по хоризонтални теми като алгоритмите и роботите би трябвало също да се намеси ЕНИСА. За момента не мога да отговоря на този въпрос въпроса за това дали да има общо европейски действия или действия на национално равнище, но може би ще трябва да има съвместна реакция, защото алгоритмите и тяхната мощ засягат всички ни. Благодаря, вместихте се в рамките на 4 минути. Чудесно. мадам Мейгър. Давам думата на госпожа Мейгър. Благодаря. Имаше въпрос за критична инфраструктура. Тази инфраструктура играе голяма роля за економическата стабилност и за безопасността и на НАТО, и на Европейския съюз, на отделните нации. Има пресечна точка в киберпространството между военните и невоенни цели, тъй като а, такива могат да бъдат обект на кибератаки. Какво ни притеснява? Притесняват ни електромрежите, системите за контрол на всички видове транспорт, навигационните услуги, банките, болниците, финансовите пазари. Всички тези системи са много уязвими на такива нападения. Би било удобно, разбира се, да се тегли черта между критична национална и военна инфраструктура. Това обаче е невъзможно, Имаме нужда от сътрудничество между гражданската част и военната. So of... Въпроса за това да се гледа на по-голямата картина на национално ниво, както и отговорностите на национално ниво, може да бъдат съчетани. Това може да стане посредством практически упражнения упражнения, които се организират от някой, на който всяка една държава изпраща свои идеи, аспекти, които за нея са най-важни. И всяка отделна държава или нация активно участва. Взема след това доклади или научените полуки на това обучение и така може да ги приложи на национално ниво. Важно е да се използват сценарии от истинския живот. Така че отделните държави да не смятат, че се извършват абстрактни симулативни игри, а че онези, които организират упражнението, използват същите оперативни системи, които се срещат в действителността. Само по този начин могат да се развият или апробират истински умения. И накрая две заключения. Няма магично решение, но трябва да се направи сравнение между механизмите за управление на кризите от кибертип в НАТО и ЕС, за да има по-добра координация между двата механизма. Това може да подобри О и в НАТО, и в Европейския съюз осъзнаването на ситуацията. Ние не започваме от нищо, тъй като вече много се върши в тази сфера. Трябва нашите планове да почиват върху различните видове упражнения, които споменах, както и киберупражнения на НАТО и ЕС, например EU Cybrid. За първи път се проведе на ниво министри на отбраната през септември едно координирано упражнение, което се нарича PACE, упражнението за управление на кризи на НАТО, което тази година бе съсредоточено върху кибератаките, както и Европа. Ени заорганизира това на всеки две години. Нужно е сътрудничество, което да бъде разписано за потребностите от киберсигурност, което да почива върху полките от тези упражнения, за да има по-добро сътрудничество между ЕС и НАТО. Необходимо е също така да идентифицираме изискванията за обучение по киберсигурност, които да бъдат еднообразни и за НАТО и за ЕС. 1 януари 2018 година нашия център ще се превърне в център за обучение по кибер въпроси. Ние ще анализираме всички потребности от киберобучение в Съюза и сме готови да споделим най-добрите си практики с Европа, с европейските агенции. Благодаря. thank you very much. И аз ви благодаря. Единственият въпрос, който не е получил отговор до момента, по-тясно сътрудничество между отделните агенции на Съюза може да получи отговор от Стив Пърсър, който е ръководител на звеното за сътрудничество. Заповядайте. So, good afternoon, everybody, and... Добър ден. Благодаря ви, че ме поканихте. Встъпителни думи. Приветстваме този пакет. Той е много амбициозен и идва точно на време. Той е необходим, според нас. Вие следите различните аспекти за развитие на ИЗА и вие знаете, че са нужни амбициозни стъпки. Приветстваме мандата и ресурсите, които са необходими, за да постигнем стабилност. Трябва да се надгради на това, което имаме за критичната инфраструктура и да изпълним и новите си задачи. Въпросите бяха свързани с сътрудничеството. Има много сътрудничество, което вече е факт. Едно от задълженията ми, например, е аз съм в борда на EC3 или Европейския център за, евро, за киберпрестъпност, извинете, и те постоянно, т.е. ние постоянно си сътрудничим да имаме заседания, където каним всички агенции. Приветстваме също идеята за обмен на информация и сътрудничество с CCD и AOE. Съгласен съм за упражненията. Те са отличен начин на граждане на опита. Така ще подобрим само, не само оперативните си способности, но ще ги развием и за бъдеще. Това е ключовата дума. И нещо важно. Ениза винаги е била и ще бъде агенция за сътрудничество. Ние сме катализатор. Ние работим заедно с вас. Всеки един резултат, който постигаме, не е наш. Като при принадлежащ на агенцията. Той принадлежи на цялата ни общност. Това води до мащабируемост на подхода. Ние сме 50 с 50 човека, дори да са отлични, няма да промениш света, но когато споделиш е, опита с държавите членки, ето тогава настъпва промяната. Затова говоря за мащабируемост. И също така всеки трябва да се да чувстват, че участва. Когато работим заедно с Съюза, всички са ангажирани да се постигне резултата и всички подемат инициативата. Това е отличен модел за бъдеще, нямаме намерение да го променяме, искаме по-голямо сътрудничество в бъдеще. Well, great. Thank you very much. And... И аз ви благодаря. Един простичък въпрос не е получил отговор – нивото на сътрудничество между 28-те държави членки. Надявам се, госпожа Спино, да може да отговори на този въпрос. Спано, извинете. Благодаря ви, че поканихте Европейската комисия на това много интересно заседание. Направени са предложения, ние искаме да помагаме на законодателя и е хубаво, че може да поясним. Нека да отговоря на въпросите. Предложеният мандат почива на следната основа. Първо работата на ЕНИЗА. Това включва изграждане на капацитет, обмен на най-добри практики, изподеля на най-добри практики. Част от почитаемите депутати го споменаха. След това гради върху системите, мрежовите системи и директивата за мрежовите системи. Първият закон за киберсигурността. Когато говорим за разликата между държавите членки и агенцията, трябва да е ясно. Низа за първи път създаде мрежа от екипите за спешна, а, спешно реагиране, СИСАК. е НИЗА вече е спомената в директивата, играе важна роля, тъй като тя е секретарият на тази мрежа. Тоест, вече с предишен законодателен акт това е направено. Така имаме по-голяма стресоустойчивост. Секретариатът подпомага тази мрежа от държави членки, която сега вече работи активно. Така че те са вече фасилитатор, който координира, помага на обмена на информация. Това, което прави предложението, е две неща. Първо, детайлно описва задачите на агенцията. Това е малка агенция, тя има много конкретна роля и така може да постигне целите си. И след това оперативната сътрудничество в тази мрежа си СЕК. Агенцията съветва за подобряване на способностите на държавите членки да реагират или откриват инциденти и да предостави по тяхно искане, и това трябва да се подчертае, по тяхно искане техническо подпомагане при инциденти, т.е. не замества а, държавите членки в, при такива аварийни ситуации, но помага на онези, които искат, ако поискат ако има голям инцидент. Инцидент, който има значително въздействие. Анализират а, къде са слабите места и инцидентите. Тоест, използва се целият този капацитет, който се изгражда през годините, за захранване на другите държави членки и съответно държава членка за решаване на киберпроблеми. Тоест не става дума за заместване на мандатите на националните агенции за киберсигурност, точно обратното. Идеята е да има допълване, подпомагане, ако е необходимо и ако се поиска. Това е нещо като център за допълнително изграждане на капацитет на държавите членки. Що се отнася до сертифицирането? Ениза е записана в този регламент, защото това е типична задача на независима европейска агенция. Това е независима агенция, има съответни експертни познания и тя вече работи по сертифициране. Работи по сертифицирането на облаците и наистина отлично работи. Това е признато. Но не се отнем ролята на държавите членки. Ние всъщност искаме ЕНИЗА да оцени предложените европейски схеми, които се предлагат от Европейската комисия или държавите членки. Държавите членки трябва да бъдат консултирани. Те са онези, които гласуват за одобряването на тези схеми за сертифициране в акта за актове по прилагане. Що се отнася до сътрудничеството? В това предложение дефинираме структурираното сътрудничество, което трябва да има ЕНИЗА с другите агенции, за да няма застъпване и в плана, който предлагаме своите препоръки при държавите членки в случай на големи инциденти, определяме ролята на всяка една агенция, за да сме сигурни, че системата работи ефективно и ефикасно. Този план ще бъде апробиран в упражнението 2018 Кибер Европа, а, тъй като там може да допринесе ЕНИЗА предложението ние пишем, че това не трябва да е едно, предложение, едно, едно упражнение, което се прави веднъж на две години, а всяка година. <coughs> Well, thank you very much. I... Благодаря ви. Мисля, че успяхте дори да преминете и към следващата част от изслушването в отговорите си на въпросите. Нека продължим в тази посока. Сега ще говорим за системата за сертифициране на киберсигурността в Европейския съюз. Първият оратор е господин Габриеле Фаджоли, председател на КУСИТ, Италианското сдружение за компютърна сигурност. Господин Фаджоли е председател на това сдружение. Италианското сдружение за компютърна сигурност. Той е директор по научните въпроси на отдел информация за сигурността и неприкосновеността на личния живот в ВУЗ в Милано. Главен изпълнителен директор е също така и на Partners for Innovation, клон на дружеството Digital 360, което е листвано на италианската борса. Освен това е специалист по законовите аспекти на компютърната сигурност. Имате думата, разполагате с 8 минути, за да ни представите отличните си идеи. Благодаря ви. Добре дошли на всички. Казвам се Габриеле Фаджоли. Представлявам Италианското сдружение за компютърна сигурност. Това е най-важното италианско сдружение в тази област. Насърчаваме културата на информационно-технологична сигурност сред гражданите в бизнеса и в публичната администрация. Освен това работя и в един ВУЗ в Италия, в Милано, в един негов наблюдателен орган за ефекта на цифровите технологии върху публичната администрация, бизнеса и гражданите. Преди да се спра в подробности върху предложението за регламент, нека кажа, че схемата за сертифициране на киберсигурността може да допринесе за по-сигурно кибер пространство и да доведе и до други положителни ефекти. Първо, според тази схема, трябва да са готови доставчиците на услуги да я използват. Освен това, тези, които закупуват услуги, трябва да са убедени в нейната полезност. И това ще повиши нивото на киберсигурността до по-високи стандарти. Неодавнашното европейско законодателство залага подобни цели, залага на намаляването на риска а не само на сертифицирането. Нещо повече, киберсигурността днес е нещо, на което обръщат внимание клиентите, когато закупуват продукти и услуги. Ако в Европейския съюз на пазарите се обръща повече внимание на този аспект, то ще се повиши цялостно нивото на сигурност. Сигурността на интернет на нещата, както за дружествата, така и за гражданите, е проблем, който трябва да бъде решен на европейско и глобално равнище. Една обща схема за сертифициране на сигурността със сигурност ще е полезна в това отношение. Необходими са за това силни научни изследвания. Трябва да заложим повече на новаторството. В предложението за регламент се съдържат редица елементи, с които да се избегне разпокъсаността на системата за сертифициране в Европейския съюз. Предвижда се всеобхватна рамка за сертифициране на киберсигурността. Ако бъде въведена такава, то ще трябва да се определи обща рамка за продуктите и услугите. Какво се предвижда по една такава обща схема? Предвиждат се стандартни критерии, не се прави разлика между отделните субекти към момента каква е европейската позиция за сертифицирането на киберсигурността на информационно-технологичните продукти и услуги? Говори се най-вече за разходите. Те са високи, освен това има и висока административна тежест за субектите в държавите членки. Ако се въведе една обща система, тя ще е от полза за гражданите и за бизнес. Според нас е добре подходът да се основава на ограничаването на риска, като се вземат предвид и съответните технически стандарти по ИСО. Можем да вземем за пример един свързан бойлер. Има разлика между това дали го използвате в дома си или го използвате в една болница. Това е само пример, но е важен, за да разберем, че въпросът се свежда до оценката на риска и ограничаването му, а не само до услугите за сигурност. Освен това, на ЕНИСА следва да се пада задачата да си взаимодейства с различните категории ползватели, например в банковия сектор, за да се разработят профили за защита в зависимост от различното ниво на риск за отделните категории ползватели. Освен това, въпросът е как да се въведе схема за сертифициране на базата на най-добрите стандарти и началния опит в Съюза. Това е възможно, ако сме наясно с различните приложения и различните видове потребители. В член 45 са определени целите за сигурността. Тук се съдържа списък с различни характеристики за сигурност, но този списък е труден за актуализиране. В сравнение с разпоредбите по член 45 според нас е много трудно да има обща схема за сертифициране, не само за услуги, но и за продуктите, като не може да се подходи генерично. Има разлики в рисковите профили и в характеристиките за сигурност. Трябва да се отчете, например, остатъчният риск, за да няма възможности за различно тълкуване. По член 47 на предложението тук има различни елементи, които трябва да се съдържат в една европейска схема. Така, например, не бива да се ограничаваме само с продуктите според буква А. Освен това, що се отнася до Европейската група за сертифициране, то трябва да вземем предвид един регламент от миналото, който не е отчетен в достатъчна степен. По член 45 от предложението предвижда се държавите членки да предвиждат санкциите, които следва да бъдат налагани. Но тук принципът е доброволен. Според нас трябва да бъдат санкционирани сертифициращите органи, ако сертифицират продукти, които не разполагат с необходимите характеристики. ЕНИСА трябва да гарантира наличието на необходимите характеристики, като се разработят предварително съответните профили. Преминаваме сега към друга тема, именно въпроси свързани с с връзката между това предложение и вече съществуващи структури. В член 44 на ЕНИСА се предоставят функции, които вече са на лице на ниво европейски органи за валидиране. Не бива да има припокриване между дейността на ЕНИСА и тази на други структури. Освен това, по член 48 се опоменава само един стандарт по ИСО, а ако трябва да интегрираме различни схеми, то ще трябва да се вземат предвид и други стандарти по ИСО. Според нас член 49 за националните системи за сертифициране на киберсигурността трябва да бъде отменен, тъй като се стига до конфликт на компетенции. Има и още един въпрос, свързан с риска от двойни структури на национално равнище за валидиране. Функциите, предвидени по настоящия регламент, могат да бъдат изпълнявани от вече създадени структури на национално равнище. Така ще се спестят разходи и ще има повече ефикасност. В противен случай ще има неизбежно дублиране. Освен това, е необходимо да се направят някои промени по текста, най-вече, що се отнася до ограничаването на риска. Трябва да заложим на ограничаването на риска, а не на подробното разписване на технически мерки. И освен това, Важно е с оглед на ролята на ЕНИСА да се определят онези структури, при които трябва да се вземе предвид профила за авторизиране. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. В рамките на 8 минути успяхте да се спрете върху 50 члена, което е наистина отлично. Will be to Mr. Ilias Kansos, senior Давам думата на господин Ханцус, главен директор по програмата за Европа, Близкия изток, Африка, Азиатско-Тихоокеанския регион и Япония към Симантек. Той е също така и консултант по въпросите на критичните инфраструктури и защитата на данните. Господин Хантус е завършил право от, в университета Аристотел. Също така участвал в програма Еразъм в университета в Лимбург. Има също така и степен по право в областта на компютърните технологии и комуникациите от колежа Куин Мери към университета в Лондон. Освен това е следвал и в Харвард. Има степен по менеджмент от този университет. Освен това е и член на постоянната група на заинтересованите страни към Европейската мрежа за мрежова информационна сигурност ЕНИСА. Член е също така и на консултативния съвет към Центъра за борба срещу киберпрестъпността в Европол. Не е лесно да се усъвместят всички тези функции. Надяваме се, че се сте готов да се вместите в рамките на 8 минути сега. Имате думата. Благодаря, господин председател. Ще се простая, уважаеми е, Уважаеми присъстващи, благодаря на организаторите за възможността да застана пред вас днес. Чух много да се говори за сътрудничество, как Както чухте, аз съм в консултативния съвет на ЕНИСА и мога да подчертая колко много е направила ЕНИСА за взаимодействие с промишлеността, също и с НАТО в степен, че говорим за практическа дискусия относно о, взаимодействие и сътрудничество с промишлеността. Но сега говорим за рамковата, рамката за сефертика сертификация. Ще, посложа, е, ще поставя нашата фирма в този контекст. Ние сме софтуерна фирма, но ние предоставяме не само оборудване, но и услуги. И активно участваме в публично-частните партньорства. И така, ние работим предимно за защитата на критична инфраструктура, крупни фирми, малки и средни фирми, както и правителствата и потребителите. Някои от вас знаят, че и има технология като Нортън около 30 години. Ние в момента работим, развивайки се от фирма за защита на потребителите, вземайки днешната позиция на пазара да, силното сътрудничество с европейските институции и държавите членка се поддържа от наша страна, като работим в публично-частни партньорства и в взаимоотношенията търговец-клиента. Е, ние смятаме, че това е много важно, защото цялата идея за сертификацията в областта на киберсигурността, поставена от комисията, има пряко е, значение към а, критичната инфраструктура и свързано ли е с това с новите технологии, защото те са обект на киберпрестъпно. Отговора съмнено е това е факт. Съвременните технологии са все по-често на прицела на а, посегателствата и това ще продължава да бъде. Те са изключително важни в нашето общество и използваните от нас съоръжения за обмен на информация, а информацията е сила, е много, са много привлекателни. Демонстрации, да, данни, които демонстрират демонстрират определени е, е, определена информация. Преди години ние пуснахме нова оперативна система за влизане е, онлайн, която, които могат, могат да бъдат хакнати за 4 години в сравнение с, за 4 минути в сравнение с 60-те години. Това все пак двойно повече. И все пак бихте, ако се интересувате от нашата област, ние ще знаете, че ние следим за кибератаки основно в Китай и е, с САЩ, но а, що се отнася до Европейския съюз, тук е, нещата са много по-сериозни и нещата са във възходящо развитие. Така че киберсигурността ще продължи да бъде е, на нашето внимание и все пак особено е важно, като когато говорим за безопасност на лични е, е, компютри и на, голямата, е, на голям, големия обмен на данни, нещата стоят различни. Е, има различни начини и системи да защитите а, своите лични компютри. Но когато говорим за крупна система, системи, говорим за хиляди протоколи, за огр, много по-различен мащаб, различни оперативни системи и процесори, много разнообразни, т.е. един съвършено различен пъстър свят. За това сигурността трябва да, тук трябва да бъде много различна, отколкото при персоналните компютри. Там ние разчитаме на някакво крайно устройство, е, в исторически план е, нещата стоят така. Докато в момента залагаме на децентрализация, множество контролни точки, много а, а, аналитични компоненти, защита на кодове, на облака и нещата не опират вече до отделното устройство. Нека да ви покажа на няколко слайда как изглеждат нещата днес. А, ако искаме да защитим гейтовете, ако искаме да защитим облака, а, да защитим не непременно устройствата, но и целите и така. Необходима ли е сертификация? Мисля, мога да кажа, че в определени сегменти се налага да работим повече. Ако гледаме потребителските стоки, различните е, системи, определени технологии, които излизат на пазара без съответен дизайн. Те са мъртви точки, но едновременно с това архитектурата на тези системи но говори, че е, ние може би няма да можем да постигнем същото ниво на сигурност, както при персоналните компютри. Е, трябва да Възможно ли е това да стане? Да, но трябва да бъдем много убедителни на целия пазар и ако щете да предлагаме решения, при които а, единния пазар работи а, и без много бюрокрация. Дали вървим във вярна посока, госпожи и господа, като говорим за защитата на данните, за достъпа или липсата на достъпа до данни са отрешаващо значение за сигурността, несъвнено говорим за сертификация, която предполага ясно виждане какво и къде ще сертифицираме и какви са участниците в този въпрос за производството на хардуера ли говорим, за разработчиците на софтуера ли работим, говорим, за поддръжката на системата или за нещо друго. Така че IT сигурността не е традиционна сигурност, там мащабите са други, залагайки на а, аналитичен подход, залагайки на мрежата а, трябва да имаме доброволен принцип, трябва да, да сме ориентирани към пазара. А, е, така, и освен това, трябва да бъде дейност, която да е повсеместна в Европейския съюз и отделните модели на държавите членки. И освен това, ако искаме да гарантираме техническия неутралитет, трябва да привлечем частния сектор при разработката и също при изготвянето на регулаторната рамка, отчитайки положението на ЕНИСА. Благодаря за вниманието. На разположение съм за въпроси. Председателят, благодаря ви, е, както и за това, че почти спазихте времето за изказване в рамките на 8 минути. Сега нека продължим по същия ред с вашите изказвания. Всяка всеки представител на политическа група ще има две минути, а във втория кръг е, е, на който всеки, който желая, може да направи изказване в рамките на една минута. Е, и така, Ангелика Ниблер, откриваме първия кръг от изказвания е, НП. Благодаря, господин председателю, и в рамките на втория кръг благодаря за интересните изложения. Имам три въпроса. От една страна искам да уточня, нуждаем ли се от доброволна европейска рамка за сертифициране или тя трябва да бъде задължителна. От господин Кандус чух, че е достатъчно при наличие на пазар да имаме доброволна система. Имаме ли пазар или те първо ще го изграждаме? Това е така доста опростенчески казано. Така че моето виждане е задължителна система. Или да чуя от вас какви са стимулите за бизнеса да се приобщят към доброволните системи. Второ, нуждаем ли се на рисков подход, т.е. подход базиращ се на риска. Не съм добре запозната, но е, с, контекста и е, сериозната заплаха трябва да бъдат оценявани по различен начин. Какъв ще бъде критерия тук? Трябва да отчитаме това. И трето, тук бихме могли да играем като Европа важна роля в конкурентоспособността. Да, в САЩ и в Китай има сертифициране. Могат ли те да заемат крупни пазарни дялове или ние бихме могли да приложим нашите европейски стандарти в широк международен мащаб? Председателят, благодаря госпожо Ниблер. Сега Жан Филип Албрехт. Ян Филип Албрехт има думата. Казвам ви, добре е дошъл колега. Вие сте представител на комисията ИМКО. Благодаря. Е, ще взема думата само веднъж в двете си в качества. Но първо, като имко, аз също Искам да взема повод от казаното от госпожа Ниблер току-що, че най-въпросният въпрос и за мен за промяната на регламента за ЕНИСА си остава въпрос дали да имаме задължителна или доброволна система за сертифициране. Разбира се, това е въпрос много пласто. Какво означава задължително на, на първо място? Това ли е единствения начин за сертификация? Така ли ще бъде? И така нататък. Тоест, под въпросите са много, но има още един важен въпрос ще можем ли да стигнем до някъде до европейски пазарни стандарти за IT е, сигурността. Моето усещане и на цялата ни комисия ИМКО е, че ако искаме да постигнем, достигнем поне до някакви стандарти, е, трябва да имаме някакъв вид задължителен механизъм, защото единствено от тук можем да постигнем общи стандарти. Но много искам да чуя вашето мнение по тези изключително важни въпроси. Председателят благодаря. Мисля, че въпроса за задължителния характер поне от части при сертифицирането е много важен и ще ми бъде много интересно да чуя отговорите на нашите а, гости. За групата на социалистите и демократите Петър Корумбашев. Заповядайте. Господин председател, отново, очевидно, единият въпрос, който стои е за това дали бъде задължително или доброволно сертифицирането. Честно казвам, мненията, които съм чул до сега са разделени 50 на 50. Бих искал да отбележа, че още в <clears throat> законодателството за e-privacy този момент беше коментиран. Там беше прият момента с доброволна сертификация на крайните устройства – един друг въпрос, който бих искал да засегна е необходимо ли е да се коментира точно на, на ниво това законодателство да има различни нива на сертифициране. Например, по-низко ниво на сертифициране от типа на това за потребители, а, второ ниво от типа на това за бизнес, за индустрия, трето ниво от типа на това правителствени организации, министерства т.е. да имаме различни нива на тези сертификати. Тук отново ще стои въпроса, който си поставихме и в първата част за това работиме ли за това, тъй като в момента има определени национални сертификати и какво се случва, когато имаме европейски сертификат с тези национални сертификати. Изобщо възможно ли е да има национални сертификати, които действат ефективно на територията на целия свят, като е очевидно, че обмена на, информация, на информация много рядко и много малко е само на територията на една държава. И по-скоро дали не би трябвало да оставим отворен въпроса за това да се работи по сертификат, който надхвърля и границите на Европейския съюз и поне да бъде въпрос на коментар между Европейския съюз, Съединените щати и Китай. Благодаря ви. Вала. <coughs> <laughs> Благодаря. Uh, uh, Мисля, че е много важно да направим разграничение между сертифицирането на едно крайно устройство като PC и АЕЦа. Сега господин Тушновски за ЕКАРЕ. Благодаря, господин председателю и аз имам въпроси подобно на колегите. Въпроса за сертифицирането. Е, това е сертификацията, е маркетингов продукт. Ето, вие сте от Симантек. Вие сте пример в това отношение. Вие сте в така да се каже бизнеса с защита. Това, което казаха преждеговорившите колеги, също е важно как да разграничим обществената сфера на сертифициране, без да увеличаваме много бюрокрацията. Как ще стои въпроса с международно сертифициране? Ще има ли отделни европейски сертификати и международни сертификати? Говорим за сериозни суми пари и освен това, аз тук нещо ми липсва разпространение на информацията сред гражданите. Те не, не, не винаги искат да бъдат защитавани, защото, нека не забравяме, тези системи могат да се окажат и опасни. Е, всичкото това включване в интернет. Не искаме да създаваме да пораждаме прекалено много доверие от потребителите. Много е важно да заострим общественото внимание. И аз не зная дали в последно време е направено достатъчно по този въпрос. Това са моите въпроси. Благодаря. Председателят, благодаря, уважаеми колега. <clears throat> Сега ще чуем представителя на АЛДЕ. уважаемата колежка Кая Калас. Е, благодаря. Имам въпрос към последния е, докладчик. Е, видяхме системите за сертифициране и казахте, че регламента за електронната неприкосновеност, така наречения и e privacy не, не е с вярна насоченост. Аз бях докладчик в този в тази комисия по този въпрос и а, за сега оставихме нещата на страна, за да не дублиране. Но ако имате други притеснения във връзка с регламента за електронната неприкосновеност във връзка с киберсигурността, ще бъда благодарна да ги спелите. Да, много ценен въпрос, казва председателят. Сега Имаме ли други представители на зелените, освен господин Албрехт, който, както разбирам, не иска думата. Гое съм аз от Европа на нациите и свободите. Има ли колега, който желая да направи изказване? ЕНФ, е, колегата напусна. Така, пристъпваме към втория кръг от изказвания. Колегата Рюбих. Благодаря. Мисля, че за всички ни темата е важна, защото става дума за рамката на бъдещето. И в Европейския парламент имаме нарочна нарочно проучване, възложено от нас то изл... разкрива проблемите и става дума за различните категории и в сертифицирането за тях. Дали ще говорим за хардвер, софтуер, съдържание, трябва да знаем какви ал, са алгоритмите, къде да, да, да се и навсякъде, където се използва изкуствен интелект. За потребителите прозрачността е много важна. Смятате ли, че доброволните системи, като германския ТЮФ, например, ще накарат потребителите да се се насочат към тези системи. Има много списания, които обясняват тези методи. Смятате ли, че подобни стимули на първи етап ще бъдат уместни. Благодаря. Благодаря, да, това е интересен въпрос, казва председателята. Други? Някой друг, който иска да се изкаже по тази тема? Няма. Давам думата сега на господин Фаджоли и на господин Чантос. Те ще отговорят на всичките ви въпроси. Заповядайте, господин Фаджоли. Thank you. I'll respond много благодаря. Ще говоря на италиански и така ще говоря малко по-бавно в сравнение с предишното си изказване. Трябва ли да бъдат задължителни или не? Ние смятаме, че в някои пазарни условия, където риска е прекалено висок или много висок, като например критичната инфраструктура, банковия свят, здравеопазването, там има нужда от сертифициране на продуктите и услуги, които се използват и които после могат да окажат своето въздействие, например, върху, върху здравето на гражданите или тяхната безопасност. Третия въпрос беше за подхода, който почива върху риска. Искам да го обясня малко. Нашата позиция е следната. В някои случаи е, те трябва да е задължително сертифицирането. От друга страна обаче това сертифициране трябва да бъде нещо, което да изключва пазара или да води до изключване от пазара. На европейско ниво сертифициране не трябва да води до допълнително разделяне на пазара, което ще струва и високо. Но това е един от пътищата, който може да се следва. Следващия въпрос беше дали съществува пазар и дали този пазар има своя валентност. Да, смятаме, че е така. Нашето възприятие като асоциация, случаите, които виждаме в нашите клиенти, също така случаите, които виждаме в институциите, показват, че това ще доведе до известна сигурност и ще се отвори интересен пазар. Има много искания за по-голямо успокояване, клауд компютинг най-вече, по които, например, трябва да се направи повече. Подхода, който почива върху риска. Обедени сме, че това е нужно. Рисковете трябва да бъдат покрити със съответни рискове на... А, едно е да имаш компютър. Едно е да ползваш компютъра си вкъщи, друго е да се използва той в АЕЦ, т.е. в къщи сертифицирането на един продукт, който използвам за домашни условия, е съвсем различно. Същия продукт, същия компютър, който мога да използвам вътре в един АЕЦ, където също може да има такива компютри като моя. Или пък видеонаблюдението. Мога да цитирам много случаи, които в Италия поне се случиха. за да може да се гарантира сигурността на тях, като се използва си също и ДОС. На практика трябва да се върви по този път. Сертифицирането трябва да бъде трясно свързано с това къде се използва, използва съответния продукт и каква е услугата. Използвайки този път, може да се направи оценка на нивото на сигурност или сертификат, който трябва да се издаде. Благодаря. Е, Well, now, Mr... И аз ви благодаря, господин Чантос. Вие като експерт имате последната дума. Благодаря. Много въпроси бяха зададени и трудно е да отговоря на всички, ще се опитам обаче. Дами и господа, като че ли в този дебат бъркаме три основни елемента. Сертифициране, което е един конкретен акт, изискванията за базова сигурност, нещо друго, което има своето значение, и след това етикетирането. Част от вас говориха за информиране или awareness. Сертификата просто е, е един знак, че нещо е направено. Етикетирането всъщност ще ви даде възможност да видите как се използва нещо и как се свързва то. Аз съм грък и обичам историята като грък. Ако погледнем в исторически план, Историята ще ни покаже, че имаме системи, като общи критерии в Европа. Те са много сигурни, много а, зрели, обаче кой ги използва? Само военните. Само военните, защото те имат нужда от такова ниво на гаранция. Дори самите те не са много доволни, че ги ползват, тъй като това ще означава, че е, система за, сер... за сертифициране е ригидна и не по не може да бъде поместена. Ако имаме уред медицински, който е с високо сертифициране, той много трудно ще бъде използван и много трудно ще бъде променен. Имаме сертифициране за определен уред, защото на това ниво той не може да бъде пипан, но това пък означава, че не може да бъде апдейтван, защото ако се апдейтне, трябва да се ресертифицира. Това са практическите въпроси, които ще възникнат. Какво означава сертифицирането като разходи? Ако ми струва 1 милион евро, и не си измислям тази цифра, а, извинете, това число, Симантек има 200 хиляди продукта. Това е огромна сума. Кой ще плати тази, тази, тази сума? от гледна точка на конкурентоспособността какво означава, защото вие искате европейски пазар. Имаме нужда от подход, почиващ върху риска. Така е, затова ви показах слайдове с различните ниво сигурност. Не може да се очаква по един и същи начин един глупав уред, като например камера, да бъде гарантиран по същия начин. Не може да, го, да бъде сертифициран. По същия начин, по който ще сертифицирате мейнфрейма на АЕЦ. Трябва ли да бъде доброволно сертифицирането? Да, така е, трябва да бъде. Защото в една от директивите се дава такава такива изисквания за сертифициране. Тогава въпросът е как да се създадат пазарните стимули. Как да се накарат хората да искат сертифициране. Нека ви дам пример, конкретен. Сега на всички пазари, на които работя, аз работя на много пазари, пазарът, извинете, дебатът е за GDPR, Идват клиентите и казват, искаме гаранции на ниво GDPR. Това е международно признаване. Защото това е нещо като разрешително да принтираш средства. Трябва да бъде воден от пазара този процес. Искаме пазара да иска да води нещо напред а не да дойдем и да кажем, ние сме регулатор и смятаме, че нещата трябва да изглеждат така и между другото сме го записали и вече не може да се променя, край точка. Надявам се да съм отговорила на въпроса за задължителния и незадължителния характер. Аз искам незадължителен характер, който обаче да се води от пазара. Сега за рисковете. Има ли Китай свой сертифициращ режим? Да, всички международни играчи искат ли да го спазват? Много от играчите по света имат известни въпроси около това дали могат да вярват на техния сертификат. Ако говорим за сертифициране, говорим за различни нива, да. И ако тръгнем по този път, за да може той да бъде прият от пазара, то тогава трябва да бъде общо европейски. Няма смисъл да правя сертификат в отделните държави членки госпожо Калас, за неприкосновеността на личния живот. Индустрията в сферата на сигурността изрази известни проблеми около член 6 и 8, достъпа до крайни уреди и обработката на данни, пак за сферата на киберсигурността. Нужно е информацията да бъде свързана в среда, която да прилича много на средата интернет на предметите. Господин председател, мисля, че отговорих на всички въпроси. Splendid. Отлично. Сега госпожа Деспина Спано. Тя започна да отговаря. Независимо от това, накрая ви давам думата. Последният, който говори, печели винаги, така е. Благодаря, председателю. Благодаря, че ми давате отново думата. Първо говорих за ролята на ЕНИЗА в контекста на сертифицирането. Сега ще кажа нещо за изграждането на системата. Предложението е за доброволно сертифициране. Това означава, че Европейската комисия не предлага всички продукти и услуги да подлежат на този процес. Тръгнахме от тази първа стъпка, защото ще ще бъде много трудно да се дефинира целият пазар за киберсигурност. Пазарът е този, който ще реши там къде е нужна киберсигурността приоритетно и там ще се разработят съответните механизми. Идеята за рамка, която дава възможност за одобрение на тези механизми, е идеята и за гъвкавост. Казваме, че е доброволен този процес, но това не означава, че има системи, които да доведат до принудително изпълнение. Сега имаме акт по изпълнение. Той трябва да бъде контролиран от съответен орган и така се създават равни условия. Една система, при която сертификатът може да бъде успорен, може да бъде принудително наложен и така нататък. Какво се случва с националните сертификати? По предложението момента, в който има европейски механизъм, националните сертификати за същия тип продукти и услуги спират да, из... да съществуват в момента, в който им изтече давността. Така има сигурност на пазара и няма дублиране. Всъщност това е идеята на предложението. Различните нива на гаранция. Предложението дава три вида, три нива на гаранция – и не на последно място, за стандартите. Нищо не пречи тази схема, която ще бъде разработена, да даде международни стандарти. Предложението може да доведе до положение, в което имаме пазар на Европа, който е сходен на международните, защото има а, международни стандарти и ние може да се превърнем в отправна точка за различни юрисдикции. Много държави по света се интересуват от това предложение за сертифициране точно за това, защото дава гъвкавост. Надявам се, съм отговорила на всички зададени въпроси. Благодаря ви. Благодаря на всички оратори. Беше удоволствие да председателствам това заседание, тази част на заседанието. Благодаря на всички депутати, които участваха в дебата и на госпожа Спано най-вече, която ни разказа как мисли комисията. Благодаря. Сега спечелихме 8 минути. Ако нямате нищо против, може да преминем към следващата точка. Тя е изключително важна и която ще бъде въведена от госпожа Ниблер. Няколко секунди ще дам на тези, които си тръгнат, тръгват да си тръгнат и след това госпожа Ниблер ще продължи с мисията на Итрефениза. и така, като встъпителни думи, искам да припомня, че изпратихме е, делегация от двама души в е, Европейската агенция за мражова информационна сигурност, ЕНИЗА, в Атина от 19 до 20 септември 2017 година. 5 минути на дебата по тази тема. Ще отделим Ангелика Ниблер. Ще ни информира за впечатленията си. Благодаря. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, не мисля, че ще са ми необходими повече от 5 минути. Заедно с колегата Кора Ван Нювенхойзен Бях на двудневно посещение в Атина, посетихме агенцията ЕНИСА. Знаете, че нашата комисия разполага широки компетенции в областта на киберсигурността, т.е. занимаваме се не само с дейността на ЕНИСА, но и с аспекти, свързани с сигурността. Редовно, на всеки две години, посещаваме агенцията. Имахме възможност да разговаряме с изпълнителния директор на ЕНИСА, професор Удо Хелмбрехт. Разговаряхме и с ръководителя на отдел оперативна сигурност, господин Демозденис Икономо. Разговаряхме също така с ръководителя на службата на изпълнителния директор господин Ейдан Райан. Разговаряхме и с служители на ЕНИСА, което беше чудесно. Бе свикано нещо като общо събрание на служителите, на което можахме да зададем въпроси, можахме също така да изразим и политическата позиция на Европейския парламент и най-вече на нашата комисия. Съсредоточихме се върху три основни теми. Посещението ни се проведе малко преди излизането от страна на комисията с предложение за новия акт за киберсигурността. Информирахме се също така за информационните кампании на ЕНИСА. Говорихме също така за криптовалутите и технологиите с споделена счетоводна книга и с блок Верига. Госпожа Нювенхойзен работеше вече от дълго време по тези теми в Комисията по економически и парични въпроси. Съвсем кратка ще бъда. Какво ни направи впечатление? Кора и аз останахме с положително впечатление от агенцията. Тя разполага с достатъчно човешки ресурси. Там има много авторитетни специалисти, както и много млади хора, които работят много ентусиазирано. Освен това, имахме и удоволствието да лично да се убедим колко е лесно да се извърши хакерска атака срещу мобилен телефон, например. Лично се убедихме колко лесно може да са обект на подобни атаки приложенията на мобилните устройства, както и компютрите. Говорихме за блокверигите и криптовалутите, както вече казах. Говорихме също така подробно за защитата на данните и неприкосновеността на личния живот в сектора на електронните съобщения. Мога по-подробно да се спра върху отделните разговори, които проведохме, но като цяло мога да кажа, че за мен те бяха всички много интересни. Мисля, че и моментът, в който се състоя посещението ни, бе изключително подходящ. С течение на годините, според мен, Ениса е натрупала много експертен опит. Колегите там ни описаха колко тясно си сътрудничат с националните компетентни органи, колко активно работят, за да популяризират дейността си. Ениса работи на високо професионално ниво, което е още едно доказателство за удължаване, за разширяване, извинете, на мандата й, както и за предоставянето на агенцията на повече ресурси, както финансови, така и човешки. Мисля, че трябва да заявим силна подкрепа за тази агенция. И сега, когато обсъждаме новия законодателен акт за киберсигурността, Европейският парламент трябва ясно да заяви подкрепата си за тази агенция. Препоръчвам на колегите също да посетят агенцията в Атина. Чудесно бе това посещение и заради хубавото време. В края на октомври в Атина бяха 33 градуса. Отпътувах от Мюнхен облечена с зимно пълто. Благодаря също така и на секретарията за професионалната му работа. Посещението си заслужаваше във всяко едно отношение, въпреки че бе кратко, само два дни. Мога само да препоръчам и на останалите колеги да посетят тази агенция. Наистина е окоръжаващ фактът, че толкова много ноу-хау и експертен опит сме натрупали в Европа в областта на киберсигурността. Благодаря. Има ли други желаящи да се изкажат? Има ли въпроси към госпожа Ниблер по тази тема? Господин Кели. Thank you very much, and uh, no better person than Angelica to go and represent us. Благодаря на Ангелика, че ни представлява в Ениза. Убеден съм, че била много заета и не е могла да се възползва от хубавото време. Тези мисии обикновено са много натоварени. Както казахте, човек научава много. Исках да попитам, дали у нези, с които сте се срещнали, са имали някакви искания към нас, какво може да направи Европейския парламент, за да им помогне. Говори се за ресурси, например. Какво мислят те за регламента за защита на данните, непригодността на личните данни. Къде виждат проблеми в това, което предлагаме. И накрая, можем ли да кажем, че винаги ще сме пред онези, които извършват атаките или хакерите, може би не винаги можем да сме пред тях, но да имаме някакво уверение, че владеем положението. Благодаря ти, Ангелика. Well, Благодаря за полезния ви коментар. Всички ние, според мен, бихме се радвали също да посетим Атина и да разговаряме с а, младите служители на агенцията. Ще ни бъде интересно да разговаряме с тях, не само да посетим Атина, която е интересен град. Ангелика, ще отговориш ли на господин Кели? Имаш думата. Благодаря. Нямахме време да разглеждаме забележителности, за съжаление, тъй като програмата ни бе много натоварена и посещението ни бе съвсем кратко. Кое е най-голямото предизвикателство за ЕНИС в Според мен най-трудно е за агенцията да набере квалифицирани свои служители. Експертите в областта на информационните технологии са много търсени в цяла Европа. И като се имат предвид и финансовите ресурси на агенцията, както и потребността от човешки ресурси, не е лесно да набере квалифициран персонал. Затова искането отправено към нас е да популяризираме агенцията, да настояваме за по въпроса за ноу-хауто и експертните познания спрямо държавите членки, както и за провеждането на учения. Най-големият проблем, пред който е изправена агенцията, обаче е набирането на достатъчно квалифицирани служители. Затова и трябва да я популяризираме ако стане ясно, че Ениса е привлекателна като работодател, той повече млади хора, надявам се, ще са мотивирани да поработят там по за няколко години. А що се отнася до защитата на данните и общия регламент за защита на данните, агенцията е особено удовлетворена. В момента тя следи прилагането на регламента в държавите членки, следи го отблизо. по въпроса за това дали сме една крачка пред хакерите, пред престъпниците в интернет, то никой не може да отговори окончателно на този въпрос. Трябва да се опитаме максимално да се възползваме от техническите възможности. Дръзко би било, според мен, да се твърди, че може да се установят структури за сигурност, които да ни защитят от всички атаки. Трябва да сме реалисти. Според мен обаче постигнатото вече от агенцията е много добро. Там работят не само млади хора, много от служителите на агенцията вече от дълги години работят в тази област, натрупали са солиден експертен опит и именно тази комбинация от дългогодишни специалисти, практици и по-млади служители, според мен е нещо много добро. Това остави у мен много положително впечатление. Мисля, че ако подсилим позицията на Ениса, тя ще се справи ще трябва да получи обаче повече финансови средства от нас, за да може и да набере повече служители. Благодаря ви, колега. Сега можем да преминем към следващата точка от дневния ред. Почти 5 и 5 е, така че можем да пристъпим към нея. Става дума за създаването на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на Съюза. Докладчик е госпожа Франсуаз Гростет. Нека припомня на колегите, че става дума за приоритетно от гледна точка на законодателната работа досие. То е приоритетно за всичките три институции, които отговарят за него. Разполагаме с един час за разисквания по темата. Първо ще дам думата на госпожа Гростет за уводни думи. Тя ще има 5 минути, през които да ни представи основните елементи от доклада си. След това ще дам думата на докладчиците в сянка по за две минути, след което ще имат възможност да се изкажат и други колеги в рамките по на една минута. Ще има думата за заключение представителят на комисията. Ще има думата и госпожа Гростет, за да обобщи впечатленията си от дебатите. Сега трябва да започнем. Госпожо Гростет, имате думата. Благодаря много, господин председател. Нека да припомня на колегите, че от името на комисията има прият Европейски план за действие за отбрана, за засилено, за засилено сътрудничество в областта на отбраната и едновременно с това да се увеличи конкурентоспособността на промишлеността е една от насоките създаване на Европейския фонд за отбрана за подпомагаме инвестициите в изследователската и развойна дейност в областта на отбраната. От така, че направленията са две, изследователска дейност, тук вече подготовката тече и второ направление капацитет. И тук попада програмата, така че става за 160 милиона евро за периода 16-20 година за съвместна подготовка и разработване на технологии в областта на отбраната. Е, Европейския съюз ще поеме 20% от разходите за прототип, но може да стигне до 50%. Дялът може да стигне до 50% за изследователската дейност. Това трябва да става в рамките на постоянно структурирано сътрудничество. Програмата ни се струва много важна за бъдещето на европейската промишленост в сигурността и отбраната. Всички знаете, че нашите граждани са граждани очакват от Европейския съюз да се заеме сериозно с този въпрос, за да гарантира необходимата сигурност в един свят. Няма нужда аз да ви обяснявам колко който е много нестабилен определен. Именно за това трябва да се потрасят възможности да бъдем по-независими на международната сцена. Така че не бива да пропускаме тази възможност да запостигаме на по-инновативна и по-конкурентоспособна европейска промишленост. От това всички ние се нуждаем. Тази програма трябва също така да дава възможност за бюджетна ефективност. Още повече, че ние и произвеждаме бойни самолети и различни бойни кораби. Ние разполагаме с много по-сериозни възможности от щати при много по-малък бюджет. И все пак програмата трябва да бъде по-ефективна, по-економична, като едновременно с това трябва е, да се опреми на европейско финансиране, което несъмнено ще бъде преимущество. Така ще гарантираме стратегическа независимост на Европейския съюз и ще е, намалим зависимостта от трети държави, защото нашата цел е да укрепим економическата и техническа база на Европейския съюз. Е, като това може да стане чрез четири конкретни инициативи, които се предлагат. Първо, трябва да гарантираме, че фирмите бенефициенти, тяхните подизпълнители е, са под европейски контрол. Това е въпрос за легитимността един изключително важен въпрос. Е, въпреки критери... освен критериите за 50% европейско участие, това е обаче въпрос твърде динамичен, трудно изпълним и трудно доказуем от фирмите от този бранш. И все пак въпроса за ефективни европейски, при това положение ефективни европейски контрол става изключително важен. Например, това се прилага вече във въздухоплаването. Въпросът е кой ще взема, кой ще управлява вземането на стратегически решения и едновременно с това е, е това е свързано с ръководството на фирмите. Втора инициатива кога ще се промени ефективния контрол на нашите фирми? Комисията и държавите членки, които е, участват, трябва да вземат мерки за съхранение и запазване на своето ноу-хау и търговската тайна на фирмите. Трето, ще искаме от Европейската комисия да посочи фир, а, изделията и технологиите, за които Европейския съюз е зависим от трети страни. Това предполага доклад за оценка на програмата. Трябва наистина да работим за подобряване, повишаване на европейската независимост. И четвъртата конкретна инициатива става дума да защитим резултатите от действия, финансирани от програми, така че те да не бъдат общо достъпни. С всички тези мерки аз мисля, можем да гарантираме на Европейския съюз една по-висока степен на независимостта. Що се отнася до малките и средни предприятия, темата е изключително деликатна и интересна за държави членки. Аз мятам, че те трябва да играят важна роля, било пряко, било чрез в, големи формирования гру, и, групировки и фирмови, групи фирми, за които те да бъдат подизпълнители. Поне 10% от програмата трябва да подпомага трансграничното сътрудничество между, на малки и средни предприятия. Това е изключително важно, за да могат държавите членки да участват за всеки проект по солидни условия. За това проектите трябва да бъдат внесени от поне три фирми, от минимум две различни държави членки. Тези минимални изисквания са много важни, за да позволят, на широко, да позволят широко сътрудничество и разнообразни проекти колкото по-висок е прага за участие на държави, членки и фирми, толкова по-високи препятствия ще поставяме. И всички фирми, които са се доказали в областта на сигурността и отбраната, ще могат да участват е, за това е изключително важно ние да имаме критерии за съвършенство и добра економическа резултатност. Те трябва да се насочат към дейностите програмата и за това аз настоявам за ясен писмен ангажимент от страна на държавите членки. И на най-сетне съответния бюджет след 2020 година е важен компонент за успеха на програмата. Ние смятаме през 19-20 година да въведем, така да се каже, в стартовия отсек такива проблеми. Така че да можем за след това да предвидим конкретни проекти, посветени на сигурността на нашите граждани. С това е, очертах основните моменти от фонда. Е, с интерес очаквам мнението на колегите и да дискусията с... Имаме много кратки срокове, така че трябва да имаме силна позиция на парламента, която да, гаран... да отстояваме по този регламент. Благодаря. Благодаря за убедителното представене, казва председателя. Надявам се, че колегите е, ще бъдат кратки в своите изказвания, две минути. Така че сега ще дам думата първо на господин Бохе. Пани Справодайко, колегиня, колегове. Благодаря ви, господин председател, госпожо докладчик, уважаеми колеги. Нека първо да благодаря на докладчицата за добре свършената работа оценявам усилията и за усъвършенстване на проекто предложението. Наша обща цел е Европейският фонд за отбрана да изпълни целта си, а именно да подпомогне европейската отбранителна промишленост. Измененията, предложени от докладчицата, правят текста по-логичен и гарантират силна позиция на парламента по време на предстоящите тристранни разговори с съвета. В доклада се поставя акцента върху стратегическата автономност на Европа. Предлагат се, например, строги условия за определяне на допустимостта за участие в програмите от страна на дружества. Няма обаче подходящи гаранции за участието на МСП в програмите, което според мен е недостатък. Освен това няма и конкретни предложения за финансирането, въпреки че е ясно, че това ще е спорен за Европейския парламент въпрос. Ще внеса няколко изменения, в които се визират стимули за държавите членки да учредяват консорциуми, в които да са представени и МСП. Не бива да забравяме, че комисията е предложила съкръщения по механизма за свързване на Европа и по програмите за космоса, за да се финансира промишленото развитие в областта на отбраната. Ще предложа да се използват в по-голяма степен неразпределените суми по бюджета. Освен освен това, трябва да се съсредоточим и върху износа на продуктите, са финансирани по тези програми. Трябва поне да има някакви базови ограничения за износа не се упражнява и в достатъчна степен контрол от страна на държавите членки. На 13 ноември 23 държави членки взеха решение за постоянно структурирано сътрудничество в областта на отбраната, така нареченото ПЕСКО. Решението за ПЕСКО следва да се реализира в рамките на Европейския фонд за отбраната. Ефективното функциониране на промишленото развитие в областта на отбраната е в интерес на гражданите, тъй като е в интерес на сигурността ни. Но не е в наш интерес да подбираме само малко на брой дружества, от чието финансиране няма да проистекат допълнителни ползи за Европа. Благодаря ви. Господин Краснодемски от името на Екаре. Благодаря ви bardzo pozytywnie wysiłki Комисии на rzecz rozwoju europejskiego przemysłu обран. Тук оценяваме усилията, които полага комисията за подпом... от... от подпомагане на отбранителния е, сектор, е, на отбранителния бранш. Е, той трябва да се развива, но тук се изисква да се включи пълния потенциал за всички заинтересовани страни. Говорим за потенциала в изследователската и производствената дейност на цяла Европа. За това е важно внимателно да следим състоянието на економическата база и да използваме възможността, гаранти, възможностите, гарантирайки на фирмите на възможност за участие в международни проекти. И тук, според мен, не се отчитат историческите особености на отделните държави членки. За малките и средни предприятия съм особено съгласен. Има различни възможности за финансиране измененията предлагани на, от госпожа Крустет не разрешават проблема. А, ако парламентът не приеме определени допълнителни изменения, а, тук отново ще помогнем на големите фирми, на международните а, компании и всъщност помощта ще се ограничи до малък кръг участници на пазара. Това налага допълнителни изменения. Е, критериите за финансиране, например, трябва да бъдат в да включват нови форми на сътрудничество, така че да насърчим тези форми на сътрудничество и да помогнем за създаване на устойчива економическа и индустриална база в областта на отбраната. По отношение на критериите не споделям казаното от докладчика. Според нас трябва да отчетем и сторното до сега малки и средни фирми, които до, и до сега са работили по програмата MidCap, например. Това е програма, която трябва да се използва за допълване на сътрудничеството с фирми, с които ние работим но трябва да ясно да отчетем ролята на различни фирми, включително и от трети страни и трябва да потърсим географски баланс, за да имаме качествено изпълнение на програмата. Така че трябва да има участие от различни части на Европа. За съжаление, имате само две минути, а вие поговорихте две минути и половина. Виждате е, колко много време отнехте. Благодаря за търпението, казва господин Краснодемски. Сега Алде, представена от Euh, благодаря, господин господин председател, благодаря и на госпожа докладчика, включително и за досегашното добро сътрудничество. Подкрепям предложението на комисията, което е своевременно и в подходяща форма с оглед увеличаване, ефективно, ефективността на Европа в областта на политиката на отбрана и да стимулираме европейско сътрудничество. Аз поделям до голяма степен казаното от докладчика. Искам обаче да кажа, че трябва да акцентираме няколко момента. Първо, въпроса за ефективния контрол от страна на Европа, което е важно с оглед на фирмите. Това е първия въпрос. Второ, происхода на финансирането. Тук трябва да се обмислят внимателно предвижданите от комисията начини. За желателно е да уточним информацията за малките и средни предприятия, за трансграничните фирми, така че да се отчете е, особено спецификата на инструментите за финансиране. Особено внимание трябва да обърнем на третите страни, като разбира се ние тук ще залагаме на нашите е, съюзници, но така или иначе преди всичко ние трябва да мислим за нашата е, нашия суверенитет като Европа, не говорим за национален е, суверенитет. Така че ние трябва наистина да, да предвидим възможности за изпълнение през следващата финансова рамка. Председателят благодаря на зелените. Господин Бютехолфар. Благодаря, господин председател. Не ни се харесва предложението на комисията, тъй като то според нас не е достатъчно широко обхватно. Целта на целият този процес е да не се пилеят средства, да се повиши съотношението, подобри съотношението качество-цена и да се повиши сигурността на Европа. Както каза колегата, целта е повече ефикасност, но с това предложение няма да се повиши ефикасността. И дискусията, както я водим днес, ще доведе дори до още по-тежки последици. Колегите говорят за балансирано географско представяне, но това не е категория, която ще доведе до повече ефикасност. Подпомагането на европейската промишленост също не би трябвало да е сред мотивите ни. Сред мотивите ни не би трябвало да е и участието на колкото се може по-голям брой държави членки. Това също няма да доведе до повишаване на ефикасността. Колегите като че смятат, че сега трябва за пореден път да субсидираме отбранителната промишленост, без да настояваме за по-добро съотношение качество-цена, за повече ефикасност, за по-малко разхищение на средства. Сега държавите членки разходват за отбрана сума три пъти по-висока от разходите към Руската федерация. Мисля, че трябва да си отворим очите пред реалността – тук не става дума за подпомагане на малките и средните предприятия, за консолидирането на цял един отрасъл, за повече ефикасност. Ако не работим за консолидиране и повече ефикасност, то е по-добре изобщо нищо да не правим. Второ, източникът на финансирането. Съкръщаваме разходи в области, в които не бива да има такива съкръщения. Не настояваме спрямо държавите членки да финансират у нези области, където трябва да предоставят финансиране, ако искат да ги подпомогнем. Освен това, структурата на управление предвижда прекомерно голямо осмотрение от страна на отрасала при изразходването на средствата. И това, според мен, е повод за значителни опасения. Не само ще разхищаваме средства, които бихме могли да използваме по-ефикасно, ще позволим и на отрасъла, на бизнеса да взема заедно с нас решенията за това как да прахосаме тези средства. Мисля, че можем да работим и по-добре. Трябва да сложим край на цялото това начинание. Благодаря ви за много интересните наблюдения представителят на Обединената левица, господин Силикиотис. Благодаря ви. По въпроса за програмата за промишлено развитие в областта на отбраната, според нас тази програма трябва да се разглежда в по-общия контекст на структурния подход – възприят от Европейския съюз. Високо оценявам работата на госпожа Гроздет, въпреки че не споделям изцяло нейните виждания. Комисията, преди да излезе с предложението си, не е извършила оценка на въздействие. Т.е. няма основание за прилагането на по-ускорена процедура. Основната цел, според мен, е да се подсили стратегическия подход. Става дума за 500 милиона евро. В момент на криза, според мен, по-голямата част от разходите ще бъдат поети от държавите членки. Мисля, че трябва да използваме тези средства, за да реиндустриализираме Европейския съюз. Най-вече държавите от южната му периферия, които бяха особено тежко засегнати от кризата и политиката на строги бюджетни економии. Тези държави трябва да бъдат реиндустриализирани, тъй като там реално има проблеми с безработицата. Мисля, че трябва да инвестираме, а не толкова да се стремим към финансиране на отбранителната промишленост. Както бе казано и преди малко, вероятно е средствата за финансирането на тази програма да бъдат преразпределени от другаде, например от механизма за свързване на Европа. А някои региони на Европейския съюз са изолирани. Въпреки това предстои да се преразпределят средства тъкмо от механизма за свързване на Европа, за да се инвестират в отбраната. А що се отнася до последиците от стратегическа гледна точка и от гледна точка на отбраната, то не смятам, че Финансирането трябва да се осъществява от общностния бюджет. Разбира се, в сила е член 173. Основната идея, според мен, е да се отклонят средства от бюджетните редове за развитието, за да се инвестират в отбраната и други стратегически области. Ние ще внесем своите изменения, но не мисля, че и те ще допринесат за подобряването на доклада. Така че групата на Обединената левица ще трябва да гласува против текста. Благодаря, колега. Има ли сред нас представител на СПД? Не. Е ЕНС? Не. Пристъпваме тогава към втория кръг изказвания от по една минута докладчикът на ЕНП. Ясно е кой е докладчикът, нали? И на вас ще ви дам думата по време на втория кръг. Такива са правилата. Нищо не мога да направя по въпроса. Господин Шулце е първият. Пет минути ли имам? Ja, ich möchte erstmal der Berichterstatterin Искам първо да благодаря на докладчицата. В по-голямата си част текстът според мен е удачен. В него се съдържат много добри елементи. Най-доброто предложение е горната граница от 20%. Така или иначе, сумата от 500 милиона е скромна, така че горната граница от 20% за финансирането на прототипи според мен е разумна. Една по-критична бележка. Предлага се да има само европейско финансиране за научните изследвания. Научните изследвания в областта на отбраната са и механизми за защита. Не мисля обаче, че трябва да подхождаме толкова ограничително. Вероятно е да изтече ноу-хау, вероятно е обаче, ако мислим не само на ниво държави членки и към Европа да постъпи ноу-хау, ако установим съответното сътрудничество с трети страни. Може като такива да се категоризират и държави членки на НАТО. Би трябвало и те да са допустими за участие по проектите. Друга важна тема е темата за реципрочността. Трети страни, които си сътрудничат с Европейския съюз и държавите му членки в научните изследвания за целите на отбраната, могат да участват. Установили сме добро сътрудничество с Израел, Сингапур и Южна Африка, например, в тази област. Би трябвало да не се ограничаваме само с Европейския съюз, когато говорим за такива научно-изследователски проекти за отбран. Благодаря ви, колега. По време на пленарно заседание би било невъзможно човек да се изказва толкова дълго. Бяха ви необходими две минути. Господин Хьокмарк. Благодаря. Благодаря и на докладчицата. Един основен коментар. Европейската отбранителна промишленост трябва да разполага с необходимия капацитет, за да предостави на европейската отбрана възможно най-добрите оборудване и системи, за да можем да защитим европейските държави. Това е основният момент. Трябва да разполагаме с възможно най- добрия капацитет в областта на новаторството и научните изследвания. Трябва да разполагаме с капацитет и с способности за разработването на съвременни технологии тук в Европа. Добре е според мен да се намесят и международни действащи лица. Добре е и те да допринесат за повече капацитет и повече способности в Европа. Това исках да кажа за една минута. Чудесно, казва председателят. Дякую аз. Господин Тушеновски. Финансовани програми. Благодаря ви. Ще съм кратък. Ще се изкажа за финансирането на програмата. Комисията е търсила източници на финансиране, но не мисля, че 150-те милиона, една трета от общата сума, са били преразпределени от програмите за космоса. Програмата Галилео е на последен етап от реализирането си. В крайна сметка може да се окаже, че ще са ни необходими че ще трябва да търсим, извинете, източници на финансиране за Галилео. С право докладчицата говори за необходимостта от полезно взаимодействие между отбранителната политика и политиката за космоса. Мисля, че трябва да се постигне такова взаимодействие, като се използват проектите в областта на космоса. Не бива да отклоняваме средства от там, за да финансираме нови програми. Благодаря. Двама, трима колеги говориха за това, че трябва да се търсят и други източници на финансиране. Не трябва да се преразпределят средства от вече действащи програми, като Галилео и други. Е, uh, next one is Mr. Eller. Uh, uh, bitte... Uh, uh, Господин Ерлер, може да се изкажете малко по-дълго. Това е единственото, което мога да направя за вас. Съжалявам. Ще се опитам да съм кратък. Не ми е лесно да изразя съгласие с господин Бютикофер. Какво се посочва в доклада? Подема се повече или по-малко онова, за което е взел решение съветът. Съветът не е взел решение за балансирано географско представене, взел е решение за така наречената глобална стратегия. Водят се в момента тежки преговори с американската страна, за това и трябва да постигнем резултати. Но с постигането на резултати са свързани някои проблеми, например с финансирането. Не може да прилагаме нови политики и да преразпределяме за финансирането им средства от другаде не разполагаме с достатъчно средства по програмите за космоса до 2020 година. Тоест за тази програма не намираме нови източници на финансиране, а само се увеличава разликата между кредитите за поети ангажименти и кредитите за плащания. по въпроса за управлението на програмата, за системата за разпределяне на средствата. Очудвам се, че парламентът проявява готовност да приеме предложенията в тези области. Явно го правим, защото има спешна необходимост от политическа гледна точка. Но много са общи предложенията на комисията. Прекалено много и се доверяваме предварително. По въпроса за балансираното географско представяне. Ясно се заявява в началото, какви са целите на програмата. Следва да се възползват от нея, разбира се, и новите държави членки, но следва да се възползват от нея и уне, само нези, които получават ангажименти по общата политика за сигурност и отбрана. Не могат да се финансират държави, които искат да финансират само отбранителната си промишленост, без да поемат ангажименти по общата политика за сигурност и отбрана. Програмата трябва да се вписва в общия контекст на политиката за сигурност и отбрана. Това не е програма за финансиране на европейската отбранителна промишленост. На пръв поглед сумата по програмата изглежда висока, но въпросът е доколко ще се изразходва тя целенасочено. Не може на общо основание да се изпълняват желанията на отбранителната промишленост. В преамбюла отново се посочва общата външна политика, общата политика, извинете, за сигурност и отбрана. Не следва да се финансират отделни национални инициативи, при това многобройни. 500 милиона трябва да се използват за 3-4 приоритетни области. 80% от финансирането се предоставя от държавите членки, т.е. те ще са мотивирани. Онези държави членки, които не са готови да финансират програмата, няма и да получат средства от нас. Не предоставяме 100% от финансирането. Целта ни е да предоставяме стимули на държавите членки при изразходването на средствата, стимули за разработване на общи технологии и системи, които да са в полза на общата политика за сигурност и отбрана. Програмата не следва единствено и само да субсидира индустрията. Основателна е критиката, която се отправя, но ще трябва и да се стегнем и да постигнем конкретни резултати. трябва да се започнат някакви конкретни действия. След първоначалния етап ще видим къде може да се доискусорят нещата. Не би трябвало обаче тази програма да е карт бланш за финансирането на нови програми за отбраната от настоящия бюджет. Благодаря ви, колега. Мисля, че бе много важна бележката ви за желанията на промишлеността, изпълняването на тези желания на общо основание. Следващият оратор е госпожа Деланги. Благодаря, господин председател. Мисля, че това е един от е, ключовите доклади, които госпожа Гростет ще трябва да прокара през е, тази комисия и този парламент. Поздравяваме за проекта доклада. Две неща искам да кажа. Първо, ефективния контрол. Трябва да видим как ще стоят нещата, дали ще е собственост, дали ще е, и как ще стои въпроса с интелектуалната собственост. Е, и второ, е, изискването, тази вълшебна формула, три фирми, две държави членки, аз съм представител на малка държава членка. Не, нека да кажа, че е, това ще сработи само ако ни създаде усещането, че всички имаме полза. Защо някои държави купуват от американски бойни самолети, е, е, е, защото те не могат да разработят собствени продукти. Ако искаме да разработим такива европейски, а смятам, че трябва, нека не бъдем зависими от европейската технология, така че е хубаво в тази група да попаднат максимален брой страни колкото повече са те, толкова по-широка политическа подкрепа можем да по... отвоюваме за програмата от държавите членки. Дали да не помислим да добавим нещо към тази вълшебна формула, но за, да речем, всяка следваща държава членка, която се включи, носи плюсове. Иначе ще се окаже, че само две държави членки ще си сътрудничат. Какво става за другите. Да бъдем, да, да подхождаме творчески. Председателят, благодаря. Почти две минути отвоювайки за трите страни. Госпожа Буде, имате думата. Благодаря. Благодаря на докладчика за чудесно свършената работа. Ще повторя, няма да повтарям, т.е. казаното от колегите, но ако искаме европейска полза и добавена стойност, трябва да имаме предвид две неща. Първо, ефективност. Какво ще направи програмата ефективна и резултатна? И мисля, и това се каза, колкото повече ограничения има, толкова по-малко резултат ще имаме, да не объркваме нещата с ефективността. И второто е сроковете, графика. Това също ще има пряко отношение към резултатността ако прекалено много сгъстим нещата. И освен това ще повторя казаното от другите колеги. Бюджета а, и въпроса за това как ще действаме с а, средствата от нашата програма. Ние като парламент наистина трябва да попречим всячески да се отнемат пари от други програми за финансирането на тази. Председателят, благодаря госпожо. Госпожо, сега госпожа Вернер има думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на колежката Гростет за проекто доклада. Трябва обаче да кажа не споделям възторга от предложението на комисията. Мисля, че интеграцията в областта на политиката за сигурност и отбрана е абсолютно задължително и ние, като представители на нашата политическа група, подкрепяме този въпрос в рамките на структурираното сътрудничество. Трябва да има по-тясно сътрудничество. Това бе решено преди няколко седмици. Аз го подкрепям бе решено да се използват по-ефективно средствата на държавите членки. И това може да доведе до сериозни суми. Но според мен липсват а, политическа воля, а не пари. Така че ако ще говорим за съвместно използване така наречения пулинг и шеринг на капацитет, добре, по-малко бюрокрация, чудесно но аз си мисля доколко е удачно да предоставяме европейски средства по този начин. И още нещо, член 173. Е, всъщност е, Европейския договор не, не дава това. Е, го, изразходваме милиард и половина които не контролираме и както някои колеги казаха, добавянето на средства от програмата ЦЕФ Галилея, това не среща нашата подкрепа. Трябва да работим в правилна последователност и след това отново да се върнем към обсъждане на проекта. Председателят благодаря. Почитаема колежке, и вие допринесохте за забавянето. Госпожа Алиот Мари. Благодаря, господин председателю. Преди няколко години бе създадена Европейската агенция по отбраната. За финансирането, да, сумата не е голяма, но става дума за начален тласък. И понеже като се говори за това, че не, не можем да тръгне да, да запълним всичко, а, но това е само стартов капитал. Нека държавите членки да се включат. И пак по този въпрос ще припомня, че е, ако е, вземем предвид другия аспект в е, оръжейно-промишления комплекс работят стотици хиляди хора. Така че ще припомня, че има също така, освен това, изследвания с двойно предназначение. В смисъл, правят се изследвания, е, проучвания е, за е, военно-военни продукти, но те след това намират цивилно предназначение. Същото е и програмата Галилео. Там само един компонент е посветен на отбраната. Така че ще кажа, че днес Европейския съюз пред, предлага, разполага с абсолютно всичко необходимо, за да създаде нови такива разработки да не се получават книжните игри. Ние имаме капацитета, така че трябва задължително да влезем в взаимодействие с други страни, които работят също много активно. Председателят, благодаря. Сега ще чуем представителя на комисията. Имате на разположение 3 минути, за да участвате в дискусията. Ще бъда кратък председателю. Ще се спра на три от поставените въпроси. Е, относно бенефициентите, целта на комисията е повече конкурентоспособност на европейската промишленост. Така че това трябва да бъдат фирми, а да е, говорим за европейска промишленост. За това сме предложили относително стриктен подход по отношение на бенефициентите тези критерии за 51% е изискване на комисията а, за, с оглед на казаното за контрола намираме предложението за интересни и ще продължим да работим в тази посока. След това малки и средни предприятия и евентуалното им участие. Целта разбира се не е само да подпомагаме голям големи фирми или да стартираме големи проекти. Да, да се, идеята е да се включат всички видове предприятия от всички държави членки. За подбора на проектите изискването ще бъде, разбира се, доказване в условията на съревнование на добри постижения държавите членки ще трябва да внесат своите предложения. Ако имаме добри предложения, ползата от това ще бъде всеобща. Специалните разпоредби за малки и средни предприятия, това е приоритет на комисията и това говори, че сме напълно склонни на усъвършенстване на текста, както разбира, както знаете, това е важно и за съвета. Готови сме да обсъждаме възможности за подобряване на тези текстове. И накрая коментар за бюджета. А, знаете, че сме в затруднено положение. Имаме институция, която ни казва, можете да използвате само съответните фондове а, а пък друга, от друга страна ни казват само свободни средства. Мнението на комисията е някъде по средата, но ние трябва да работим и с двете институции, за да намерим важно и ценно решение. Що се отнася до пространството, нека да кажа, че тези програми в областта на е, отбраната могат, разбира се, да се развиват във всички области, включително въздухоплаването и космическите изследвания. Ако има подходящи проекта. А тези проекти ще бъдат разгледани с особен интерес от комисията. Благодаря, господин председател. Председателят, благодаря. Сега е време да чуем госпожа Гростет, която надявам се накратко ще отговори на казаното. Благодаря господин председател, сърдечно благодаря на изказалите се колеги. Искам да ви кажа, да, разбира се, много внимателно слушах вашите бележки и ще се опитам също да обобщя различните теми, които водят до дискусия. Сега за финансирането имаме тези 160 милиона евро, предложени от комисията. Разбира се, държавите членки каза го е колежката, държавите членки могат да имат собствени, собствен принос. За годините 19-20 от държавите членки се очаква принос от 2 милиарда. Т.е. трябват ни добри проекти. Да, притеснително е, че ще има финансиране, което може да отиде в тази или онази държава членка, но все пак качеството на проектите определят нещата. Всяка държава ще може да предложи проект и да получи съответно финансиране. Разбира се, допълнително финансиране. Това не е финансиране, което ще покрие изцяло проекта. Всяка държава членка трябва да има такива проекти в областта на отбраната. Е, това е, това е за европейското финансиране. Знае, че Комисията по бюджет е, има категорична позиция по този въпрос, е, че не трябва да се посяга на съществуващите програми. Разбирам го много добре и смятам, че трябва да има баланс в предложенията за финансиране, което означава, че всяка е, ли, ли, всеки ред трябва да се използва с взаимно допълване. Имаме, разбира се, разбивки за граждански нужди, за въздухоплаване и така нататък. Но все пак, изхождайки от възможностите, които имаме, аз а, а, изслушах и двете позиции, но зная, че комисията по бюджет ще излезе със сериозно предложение, което ще обсъдим отново относно възможността за участие на малки и средни предприятия и, и всички останали. Да, за мен това е много важно. Много важно, наистина. Но бих казала, че е, географските критерии не бива да са всъщност географски. Това са конкурентоспособност, качество на проектите, постижение и добри резултати така че всички държави членки да бъдат приобщени. Това е отрешаващо значение за успеха на подобен проект. Знам, че във всяка държава членка има малки и средни предприятия да се включат в тези проекти, като тези предприятия, разбира се, трябва да се докажат със своите умения и конкурентоспособност. Нека да припомня също така, че очевидно става дума и това прозвучава в залата. Трябва да бъдем ефективни. Да, това е отрешаващо значение за и за програмата. Така че се обръщам към всички колеги, че трябва да, да следим за това. Трябва да консолидираме цял един промишлен отрасък, който трябва да бъде категорично новаторски и по-ефективен. Освен това, нека да припомня, Надявам се да не пропусна нещо. Е, да не се правим на дядо Коледа и да раздаваме подаръци и дума да не става още повече за 19 и 20 година. Трябва да изведем приоритети. И както вече казах на възстъпителното си изказване, важно е комисията, Европейската комисия да очертае приоритетите, къде се очаква да постигнем най-голяма ефективност в разглежданата област. В заключение, Искам да уверя колегите. Мисля, че колегата Скелиотис беше <clears throat> не става дума да отнемаме средства от фонда за подпомагане на Да Уверявам ви, че изобщо не става дума за това. И надявам се, че не съм пропуснала всички най-важните въпроси защото повечето колеги се спряха на едни и същи въпроси. Но разбира се, оставам на ваше разположение и очаквам с интерес вашите изменения, за да подобрим текста. Е, пожелавам си и ви призовавам да обсъдим въпроси измененията. Много е важно ние да имаме категорична позиция, за да можем да излезем с сериозна позиция в преговорите, особено пред съвета. Ако излезем с силна позиция, ние ще бъдем в състояние много по-лесно да я отстояваме в рамките на преговорите. Благодаря председателят, благодаря. Нека да приключим дискусията сега с няколко бележки. На първо място краен срок за изменения. 30 ноември. По обяд. 30 ноември тази година. Разглеждане на измененията 11 януари 2018. Изслушване 22 януари 2018 Гласуване в ИТРЕ 21 февруари идната година Гласуване в пленарната зала в зависимост от това, което изпълним от този график. Some other remarks. Някой иска ли да каже нещо по темата друго? Не. Ако никой не иска, вторник, 28 ноември, започваме в 9 сутринта при закрити врата застание на координаторите. В 10 часа започваме да гласуваме по този голям пакет. Подгответе се. Приятна вечер. Довиждане. Thank